Наградата Сахаров е награда за свобода на мисълта. Тя се връчва на отделни личности или организации, които проявяват смелост и ангажираност в борбата за отстояване на правата на човека, демокрацията, и свободата на словото. Това са хора и организации, поели големи рискове в борбата си срещу нетърпимостта и потисничеството. Наградата се ползва с много голям престиж. Тя е сред най-известните награди, които се присъждат на личности, изявили се в борбата срещу нетърпимостта, фанатизма и потисничеството. Патрон на тази награда е Андрей Сахаров. През 60-те години той е проявил голяма смелост и е заплатил много висока цена за това. Андрей Сахаров е бил сред известните Съветския съюз личности – бил е известен учен, но не е приел тази своя удобна позиция, проявил е огромен кураж в борбата за свобода и права на човека, нещо за което е заплатил много висока цена. Тази година са представени редица предложения за лауреати на наградата, които ще обсъдим днес. През 2008 година, по случай 20 годишнината от учредяването на наградата Сахаров, тогавашният председател на парламента, господин Пьотеринг, създаде мрежата на наградата Сахаров. Тази мрежа е платформа за лауреатите за наград... на наградата, възможност да общуват помежду си и да проявяват солидарност – Мрежата на наградата Сахаров е възможност за поддържане на постоянен контакт с всички тези хора. Тя допринася за борбата за свобода. На 10 октомври от 16.30 до 17.30 часа трима лауреати на наградата Сахаров за 2011 година ще участват в заседание на Комисията по външни работи Комисията по права на човека и делегациите за държавите от Машрек и Магреб, както и делегацията за връзки с Арабския съюз. Доколкото виждам, не е предвидено участие на Комисията по развитие но колегите от тази комисия, разбира се, също са добре дошли на това заседание. Ще дам думата на госпожа Штрифлер, която ще продължи да води заседанието. Mon cher collègue, Monsieur Brock, merci. Bonjour, euh, cher collègue. Avant la présentation proprement dite... Дами и господа, господин Брок, преди да премина към самото представяне на кандидатите, искам да припомня отново процедурата. Когато изтече крайния срок, а той бе 12 септември за предоставяне на предложения за кандидати, се обобщава информацията. Получени са предпредложения от, от групата АЛДЕ, Зелените, ЕКАРЕ, а извинете, Европа на свободата, социалистите, както и Хосе Игнасио Салафранка и Елмар Брок, плюс 11 друга депутати, други депутати. Ще дам думата сега а, на онези депутати, които са подали тези кандидатури. Ще ви помоля да си поделите времето, но не забравяйте, че имате по 5 минути на кандидат т.е. може да си ги поделите помежду си. Много колеги а, подкрепят кандидатури, част от представенията включват видеоклипове или а, PowerPoint презентации. Те ще бъдат също считани като част от тези 5 минути. А, Жозеф Франсис поиска PowerPoint презентация. Колегите ще дадат а, своите аргументи, защо предлагат съответния кандидат, как този кандидат се бори за свобода на изразяването, както и какъв е политическия контекст, в който живеят съответните лица. Давам думата на Ячек Сариуш Волски, който ще представи господин Алес Беляцки, който е в момента е затворен е, и в е, Беларус. Това е едно предложение е, на депутати от различни групи. Защо? Защото такъв е кандидатът ни. Той подкрепя ценности, независимо от политическата принадлежност. Това е един борец за свобода и защитник на правата на човека, който живее в съседна страна Мога да ви припомня само а, фалшифицираните избори от тази неделя, за да си направите извод за Беларус. Сега можем да направим нещо наистина за Беларус и е важно да изпратим един ясен сигнал, че няма да и забравим борбата им, както и факта, че поддържат европейските ценности. Днес, между другото, е рождения ден на Алис Беляцки, който е затворник по-настоящем с а, един човек, който е излежал най-дълго време в затвор по време на управлението на настоящия президент. Този кандидат а, се приближава до ядеята на господин Сахоров, като а, забравя себе си и жертва живота си. Важно е да го защитим, като му дадем тази награда. Това ще бъде един плюс за него в по-нататъчната му борба. Някои казват, че Беларус вече два пъти е получавала тази награда. Аз не вярвам в географски квоти. Но трябва да поясня, че статистически погледнато три награди са отишли в Куба и три в Косово, две в а, Китай, Сирия и Беларус и от 33 награди само 9 са отишли у европейци. Разбира се, че трябва да гледаме и по света, но от друга страна трябва да гледаме и към своите съседи. Господин Беляцки ще се надява да го подкрепите на 9 септември при гласуването. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Преда, който накратко ще поясни своите аргументи за съответната кандидатура. Да, ще взема думата, но аз ще подкрепя друг а, кандидат. А, иранският. И сега мога да го направя, разбира се. Ако искате, така ще стане по-бързо. Има технически проблем, извинете. От грешен лист чета ще дам думата на господин Танак, който ще представи кандидатът на неговата група. Господин Ван Дален е чрез е сред колегите Танък и Ван Дален. Моля ви да не надхвърляте петте минути, макар че имате презентация. Господин Преда, извинявам ви се. Госпожо председател, благодаря ви. Нашия кандидат за тази награда е Джозеф Франсис от Пакистан. Предполагам, че всички сте чували е, за един закон в Пакистания срещу светотатството. Няколко години текоха дебати по него. В този закон е, е по шарията и ако обиждаш Мохамед, биваш хвърлен в затвора за цял живот или получаваш смъртна присъда много хора са линчувани, макар че в момента изпълнението на смъртни присъди е спряно. Този закон се използва за сплашване. Често се злоупотребява с тях от лица, които искат да си уредят лични сметки с определено лице. Силно сте чували за 14-годишното момиче, което бе обвинено а, от имама в светотатство. Слава Богу, тя сега е освободена, но не се знае какво ще се случи с нея в бъдеще. Всяка година и мюсулмани, и индуси, и много други биват преследвани по този закон. Този закон предизвиква смут в страната, в страната. Страната така или иначе е бедна, страна с много размирици. Имаме резолюция също така за а, господин Ташир, който бе екзекутиран, както и други, които са убити, след като са критикували закона в пресата. От а, спорове, свързани с богохулството, са започнали и много брожения. Джоусеф Франсис е един от малкото, които се изправя лице в лице срещу такъв тип закони и ги предизвиква. Нямам статистика, но не помня нито кандидат, нито спечелил от Юго-Источна Азия. А трябва да отчетем какво се случва в тази част на света, особено в Пакистан теоретично там би трябвало да има демокрация със същите ценности като нашите, но такива закони всъщност поставят под въпрос всичко това, което казах току-що. Джозеф Франсис се бори за демокрация и за религиозна свобода. Благодаря много, Чарлз Много се радвам, че на рождения ден на Джозеф Франсис може да бъде представена неговата номинация тук. Надявам се, че е, това ще му помогне. През 99-та година, извинете, 92-та година той е, създаде организацията Клас, която се занимава с е, нуждите на жертвите на пакистанските закони за богохулството. Е, той създава екип от юридически специалисти, които могат да представляват а, обвинените. Госпожа Биби, е една от жертвите му, виждате я тук. Тук виждате се съпруга и, и нейния син. А, и организацията Клас им помогна след като а, те бяха оневинени а, да се преместят. След това на тази снимка виждате Джозеф Франсис, който се участва в конференция а, против законите за богохулството а, в Пакистан. А ето тук виждате една негова снимка от Европейски парламент тази година, когато той говори тук, за да говори по темата законите е, срещу богохулството в Пакистан. И така надявам се, че ще има подкрепа за номинацията на Джозеф Франсис. Ако го подкрепим, твърдо ще покажем, че се борим за свободата на словото, и със свободата на вероисповеданията. Той е човек, е, към когото са обърнати много очи. Е, той е, поема много рискове, включително рискове и живота си, така че се надявам, че ще получи подкрепа. Благодаря. Благодаря. С това преминаваме към изказването на господин Сатяго Фисас и Вили Майер, които ще говорят за общата кандидатура на Виктуари и на Ингабиро Мхоза, Деогратис Мошанди и Бернарн Гатанга от Руанда. Имате 5 минути. Заповядайте, господин Фисас. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, колеги. Ще ви представя накратко кандидатурите на тези три важни е, опозиционни фигури в е, Руанда. Става дума за Виктуар Инкабир, Деогратис Мушаиди и Бернард Таганда. Те се борят за демокрация в своята страна. Разполагате с, е, автобио... с биографичните справки за тях. Така че няма да навлизам в подробности, но ще кажа, че имаме подкреп от много политически групи, членове на ЕНП, на група на социалистите, на Обединената левица, Северна зелена левица. А, много важна е тази кандидатура. В последно време наградата Сахаров се занимава с други части, е, е, отива в други части на света. Куба, Беларус. А, но а, е, пренебрегваме в Африка. А пък, както добре знаете, Руанда е страна, в която властва една диктатура, пренебрегваща правата на човека, нарушаваща тези права, в която има много голямо напрежение между общностите Хуто и Туци. И тук представяме номинацията на трима кандидати, които са се борили против тази диктатура в последно време и които и тримата са в затвора. Виктор Ингабири е избягала в Холандия, създала семейство, там започнала успешна политическа кариера, но искала да се върне обратно в родната си страна, за да може да я спаси от диктатурата и да насърчи диалога между общностите Хуто и Туци и да види действителни промени в родната си страна. От година и половина тя е хвърлена в затвора и не й се позволява да поддържа каквито и да било връзки с семейството си, с съпруга и децата си. И ам, е, мисля, че е много важно тези трима кандидати да получат наградата Сахаров, защото това ще бъде много добра възможност да припомним на света, че в е, Руанда диктатурата е напълно неприемлива и е, така ще се отдаде дължимото на рисковете, поети от тези трима кандидати. Благодаря, госпожа председател. Както има колега Сантьяго Фисър, Заедно с Роса Естарас, Мария Мунис, Ана Миранда и други колеги, а, решихме да подкрепим тази номинация. За нас това е отлична възможност да дадем един силен сигнал, сигнал към хората в Ранда, за това, че ги подкрепяме в борбата им срещу диктатурата. Диктатура, която се основава на социалното изключване. Тук става дума за три личности, които а, се борят за помирение между етносите. Те имат различна история. Един от тях принадлежи на етноса Туци и а, той е взел позиция против насилието срещу принадлежащите на етноса Хуто. Мисля, че номинацията, тази тройна номинация, заслужава подкрепа, защото е необходимо да се направи всичко възможно тези трима кандидати да бъдат освободени от затвора възможно най-бързо. Те заслужават тази награда, те отговарят на критериите за наградата и могат да представляват тази награда сама по себе си, ако им се даде на тях, ще бъде символ на руанското помирение. Това би било и много важен знак за цяла Африка, защото показва, че не сме забравили геноцида там. И така, подкрепете тази възможност да се преборим за освобождаването на затвора на госпожа Ингабире и господин Машеид и господин Таганга. Благодаря господин Бернат Шулц от Зелените има думата за да подкрепи да представи номинацията на Пуси Раят и по-конкретно Надежда Андреевна Толонникова, Екатерина Самосевич и Мария Алякина. Господин Шолц, заповядайте. Пет минути. Благодаря, госпожо председател. Правилно произнесохте имената. Признаваме достоинствата на всички останали издигнати кандидатури за наградата Сахаров. Нашата съм Посира, е кандидатурата на Посираят. Не е необходимо да се спирам подробно върху моралното въздействие, което оказва тази група. Познавах Андрей Сахаров, познавах и неговата съпруга Елена Бонер. Те със сигурност биха се радвали че сме стигнали кандидатурата на тези млади жени, които се борят за свободата на словото. Напълно в съзвучие с думите на Солженицин, че думите могат да пробият политическия бетон. Със своята смелост тези три жени подеха протест срещу режима в Русия, срещу един режим, който е патриархален и деспотичен в своето естество. Тази група е създадена през септември миналата година. Това е реакция на срещу смяната на режима в Русия. Путин бе заместен от Медведев. Създаването на тази група е и реакция на случилото се в арабския свят, което показа, че жените са сред губещите от протеста. Путин заявява, че не би произнесъл никога името на тази група, тъй като то е оскърбително, но в същевременно неговият режим отстоява сексистки принципи. Акциите, които организират тези три жени, привличат вниманието към изкуството. Те са израз на свободата на изкуството. Тези три жени успяха да постигнат нещо, което не успяха да постигнат протестите срещу убийствата на журналисти в Русия, а именно да привлекат вниманието на световната общественост към Русия, която е всичко друго, но не и правова държава. Изкуството на тези три жени е с обществена значимост. Пред 68 година три жени протестираха на Червения площад срещу Червената армия. Те посред август месец се бяха облекли с зимни дрехи в знак на това, че се подготвят за депортирането си в Сибир. А сега през зимата тези няколко млади жени, облечени в летни дрехи, протестираха срещу Путин на червения площад. И техният протест достигна до средните класи в Русия. Посираят използват иронията като оръжие срещу режима. Молитвата, която изрекоха в катедралния храм, не подстрекава към омраза. Дори напротив, това е молитва към Дева Мария да избави Русия от Путин. По същия начин са се молили руснаците в православните храмове, за да бъдат избавени от Иван Грозни и други потисници. Този протест показва, че Русия все още не се е справила с миналото си. Днес Путин заявява, че трябва да се отстояват ценностите на православната църква, че трябва да се опазят светите места. Но той не посочва, че тези ценности са били осквернявани от Сталин. Недалече от Любянка много офицери на КГБ са използвали един плувен басейн, който е бил изграден на мястото на разрушен храм и не са имали никакъв проблем с това. Тези три млади жени протестират срещу власт имащите в държавата, било то в лицето на Путин или на патриарха. Те протестират срещу сливането на църквата с държавата. Нещо, което в момента се наблюдава в Русия. Много колеги казват, че постановеното срещу трите жени наказание не е правомерно. Казват, че в западния свят тук може би срещу тях би било постановено по-леко наказание. Не, според мен тук има законни форми на протест, има законни форми за привличане на вниманието на обществеността, например под формата на парламентарни разследвания и други. Тук тези жени не биха били наказани по този начин. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Преда, госпожа Декайзер, госпожа Шаке и Елен Флотр, за да представят двамата ирански кандидати Насрин Сотоде и Джафар Панаи. Припомням на 4 млеки, че не бива да надвишават 5 си минути време за изказване. positions sont très bonnes. Il sera bien sûr difficile de choisir et je dirais, il serait pas, il serait Не ни бе никак лесно да направим този избор, както и през изминалите години трябваше да направим компромис, около който да може да се обедини целият парламент. Мога да кажа само няколко общи думи за страната, а след това колегите ще говорят по-конкретно за кандидатите. В момента страната е в центъра на вниманието на международната общественост – Иран е страна, в която много силно е ограничена свободата на словото. Това е държава, в която се прилагат изтезанията и много широко се използва смъртното наказание. След Китай, Иран е страната, в която през 2011 година се нареди на второ място сред държавите, в които най-често се прилага смъртното наказание. През изминалата година там бяха изпълнени 360 смъртни наказания. Не става дума само за нарушаването на правата на човека в тази страна, а за системни репресии от страна на държавата. De grands artistes et de, de Госпожо председател, това е една държава с богата култура и велики творци. потисническия режим на Ахмедина Джад така и не успя да задуши културата в страната. Джафар Панаи е известен с филма от 95-та година «Белият балон», който спечели златната камера на кинофестивала в Кан. Филмите му свидетелстват за реалността в Иран. За нас той е символ на борбата срещу репресията, както и борбата за свободно изразяване и човешки права. Той е част от а, филмовата вълна, нова вълна в иранското кино. Той е забранен в Иран, макар че филмите му се разпространяват на DVD, независимо от това, че са забранени. Получила е награди и в Венеция, и в Берлин, и в Кан – Филмите му показват дискриминацията срещу жените, както и липсата на свобода в Иран. Един от филмите му показва жени, които присъстват на футболен матч, а това е забранено в Иран. 2009 година той снима документален филм за демонстрациите в Иран и тяхното потушаване. Арестуване на 1 март 2010 година, заедно с съпругата и дъщеря си. Започва главна стачка през декември, след като е освободен отново бива арестуван за пропаганда срещу иранското правителство и е осъден на 6 години затвор и 20 годишна забрана за режисиране на всякакви филми. През октомври 2011 година самата присъда е потвърдена. Той все още е в затвора работи с друг режисьор по един филм, който се казва Това не е филм. Е, Филма тайно е изнесен от Кан, а, скрит в една а, е, торта на USB стик е, и така стига до Кан. Няма да говоря за другия колега, ще го оставя на колегите след мен, но мисля, че това е един отличен избор. Добре, времето ви така ли е, че изтече. Е, трябва да дам думата и на другите обаче, но ще ви помоля много бързо. Маричес, благодаря. Колеги, наградата Сахаров трябва да отиде в Иран. Макар, че догмата на Ислямската република вече се разпада и лидерите на тази страна са напълно легитим, нелегитимни, потисничеството им не спира. Това са последните отчаяни опити да се запуши устата на а, свободата и най-вече жените страдат от това. Видяхме какво се случи по време на бунтовете 2009 година. Голяма част от хората трябваше да напуснат страната, а онези, които останаха, трябва да продължават да се борят за правата на човека, дори още по-смело. За това и Назран Сотоде е, заслужава тази награда. Тя е отличен а, кандидат, иранска адвокатка, защитничка на правата на човека. Тя е в затвора, защитавала е непълнолетни престъпници, заплашвани от смъртно наказание, защитавала е и а, случаи, в които деца, кои, с които е, са извършвани блудствени действия в семейството, е имало опит да бъдат върнати обратно в семействата им надхвърлихте, извинявайте, времето, което ви е заделено и това не би било справедливо за другите кандидати. Съжалявам, казва председателката, едни и същи правила имаме за всички. А госпожа Флотър от вашата група още не се е изказала. Госпожо Флотър, имате думата. Една от вас трябва да се изкаже. Много съжалявам, но всички имаме едно и също време за изказване и правилата са си правила. Искате ли да дадете думата на госпожа Флотър? Мислех си, че не работим като машини, ние сме хора. Така или иначе, да, но имаме правила и трябва да следвате тези правила. Или ще продължите с изказването си, или ще ви прекъсна. Госпожо Флотър, искате ли да довършите изказването си? казаха ми, че правилата трябва да се спазват стриктно и всички трябва да направят същото. Euh, така в 15 секунди, които ми остават, мога просто да кажа, че никога не сме давали наградата Сахаров, на който да била от Иран, а пък е, в момента е, ситуацията включва е, атомната заплаха, подкрепата за Башара Расад, конфликта с Израел, така че мисля, че е много важно в тази ситуация да се даде едно рамо на гражданското общество в Иран, да се признае полаганото от тях усилие. Това са едни невероятни хора, а, които показват а, невероятни лидерски качества и заслужават наградата Сахаров. Благодаря. Давам думата на госпожа Сенишин. Разпочнеме крутка вимяна поглондов на... Благодаря много, уважаеми колеги. Сега е време да поговорим по представените номинато... номинации. Всеки може да участва в дискусията, но имайте предвид, че нямаме много време. Ма... Има близо 40-45 минути, така че много бих се радвала да се изкажете в рамките на не повече от 2-3 минути на човек и разбира се да кажете кога подкрепяте. Господин Проташевич. Благодаря, госпожо председател. Всички номинирани заслужават наградата Сахаров най-добре би било да можем да връчваме тази награда на много кандидати, защото има много страни, в които не се спазват правата на човека, в които се ограничава свободата на словото. Но за мен номинацията на господин Беляцки, представена от господин Яцек Сареш Волски, е много важна, защото той се бори от години насам за правата на човека. Заместник председател е на една асоциация за защит, на защитниците на правата на човека и ам, в момента е в затвора попаднал в затвора в резултат на некоректно поведение на прокуратурите на Полша и Литва. Ако тези две прокуратури се бяха, бяха взели различни решения, господин Беляцки нямаше да бъде хвърлен в затвора. Благодаря. Господин Мишел. Благодаря, госпожо председател. Четири от петте кандидатури, от пете номинации за мен са много добри. Не съм особено убеден а, от руанската канди... номинация. Мисля, че можеше да е малко по-добре обсъдена. Познавам тази страна много добре и не съм убеден, а, че е направен добър подбор на номинираните. Мисля, че на този етап, имайки предвид случващото се сега в света, е най-подходящо да се подкрепи иранската номинация. Благодаря. Някой друг иска ли думата? Не искам да говоря за кандидата, който представих. Е, искам да направя няколко коментара за естеството на тази награда. Тази награда не е инструмент за провеждане на външната политика на Европейския съюз. Затова имаме други инструменти. Тази награда има за цел да посочи много е, високи примери е, за борба е, за правата на човека. Ако трябва да даваме награда за страдания, не можем да си позволим да дадем само една, защото има хиляди страдащи поради нарушение на правата на човека. И накрая, най-важното при гласуването е да не гласуваме по политически групи, а да гласуваме по съвест, да гласуваме спрямо това, което за нас е най-висшето изражение на правата на човека и европейските ценности. Благодаря. Иска ли някой друг думата? Не. В такъв случай, нека да благодаря на всички депутати, които представиха номинациите. Благодаря на всички, които участваха в дебата и изразиха своята подкрепа за една или друга кандидатура. Тук не се намираме на ежедневно заседание. Това е отлична възможност да се запознаете с кандидатите за а, с номинираните за наградата Сахаров, хора, които се борят за свободата на словото, на много места по света. Свободата на словото е основна свобода, която трябва да се предоставя на всички граждани на всички страни. Когито ерго сум. Мисля, значи следователно съществувам. Това е основен принцип. Ами, всеки трябва да може да споделя мислите си, всеки трябва да свободата да мисли. А, ако ли не се нарушава основно право на човека. Благодаря ви много. Благодаря ви за това, че дадохме възможност да се защитят номинациите на хора, борещи се за онези, които не могат сами да се защитят. А сега, нека да представя следващите стъпки. Ще има гласуване а, по подбраните три номинатури, а, номинации на съвместна среща на Афет и ДЕВЕ. След това на 26 октомври ще се гласува в председателския съвет и Спечелият лауреат ще бъде поканен на 10 декември на съвместно заседание на АФЕ, ДЕВЕ и ДРОА и наградата ще бъде връчена на 12 декември на обяд в Страсбург. Секретариатът на Европейския парламент, както обикновено, ще е отговорен за връзките с обществеността. Благодаря, закривам заседанието.